колеги, ако не възразявате, нека да започнем, защото днес при нас е един специален гост. Обеден съм, че много от вас ще пожелаят да се изкажат в рамките на дебата, който ще започне съвсем скоро. Добро утро! Добре дошли! Както знаете, Нашето заседание се излъчва по интернет. Имаме превод на всички езици на нашата комисия. Преди да започнем диалога с комисарят Ери Бретон, нека да направя едно кратко изявление, защото това е последното заседание, на което ще присъстват колегите ни от Великобритания. От името на всички колеги, от свое име, от името на секретарията, Бих искал да благодаря на всички британски членове на комисията ИТРЕ за приноса им. Съжалявам, че Великобритания избра да напусне ЕС. В същото време обаче е необходимо да уважим решението на британския народ. Очакваме с нетърпение нашите бъдещи нови отношения с Великобритания. Да се надяваме, че те ще се основават на нашите ценности и интереси. Имаме много общи интереси. Надявам се, че нашето сътрудничество ще продължи и ще крепне. Не само, що се отнася до Хоризонт 2020, но и във всички области, в които комисията ИТРЕ работи и е, проявява интерес. Благодарих вече на колегите от Великобритания. Казах им и довиждане. Добре дошъл пък на комисаря Бретон. Той е комисар за вътрешния пазар, както знаете, но той отговаря и за МСП, за космическата политика, за индустриалната политика, за политиката на цифровизация. Благодарим му за това, че прия нашата покана. За първи път комисаря идва в нашата комисия в качеството си на комисар. Не борим тук неговото изслушване като кандидат. Трябва да чуем сега неговата гледна точка относно стратегията за МСП, инициативата от март на комисията относно цифровизацията. Ще чуем какво мисли той за индустриалната политика, политиката на обран, отбраната. Искаме да чуем и малко повече за координирания подход на комисията относно изкуствения интелект, Европейската стратегия за данните. Там комисията работи активно и има много ценни идеи. Естествено, проявяваме голям интерес и към въпроса как ще се гарантират средствата за програмата Цифрова Европа в контекста на преговорите за МФР. Искам да ви напомня, че имаме само час и половина за този дебат. Комисаря ще се изкаже в рамките на 15 минути, след това ще се изкажат координаторите – след това ще чуем първите отговори на комисаря. И след това, както обикновено процедираме, ще имаме втори кръг от изказвания. Моля всички, след като комисаря започне своето изказване, да заявят интерес, ако ще се изказват, чрез вдигане на табелата с името. Ще се постараем да не забравим, да не пренебрегнем никого, да не правим грешки. 20 колеги вече вдигнаха своята табела, значи имаме голям интерес към разговора. Колеги, няма да затваряме процедурата. Имате шанс да сигнализирате за това, че ще се изказвате. Това е от мое име. Сега давам думата на комисаря Бретон. Имате 15 минути за да ни представите плановете на комисията, вашата визия и така нататък. Uh, Благодаря, господин председател. Ако ни възражавате, ще премина на френски язик. За да могат тези, които не разбират френския, да се сложат слушалките и слушат превода. Господин председател, уважаеми депутати, за първ път се срещаме в този формат. Радвам се, че мога да говоря пред вас, вашите колеги. Много неща бяха свършени през последния месец. Ще гледам да се огранича в 15 на минути, въпреки че моят портфел е, е много широк цифрова економика, промишлена, отбрана, малки и средни предприятия и прочее. Ние имахме доста разговори, аз, както и моя екип, с вас. Така че сме готови да изградим заедно общата визия. Ние ще я представим през февруари Нашата идея за изкуственият интелект, аз ще се опитам също да се добави и стратегия за данните, защото много неща имат отрешение върху данните, затова е необходима стратегия специално за данните. На 4 марта ще представим промишлена политика. Вече съм говорил с много от вас по този въпрос относно преобразуването, цифровата сфера, екологичния преход, изключително важните технологии, тъй като става дума за суверенността, също и вътрешния пазар. Ние имаме координиран подход за осигуряване безопасността на важни мрежи, Г5 и други. Всичко това е много важно за нас. Това е част от моя портфел и в по-общ, широк, по-широк смисъл. Така че ние работим усилено и аз очаквам с нетърпение размяната на мнения с вас за да можем заедно да изградим тази стратегия. Сега ще се спра по-отделно на отделните елементи. Ще започна с цифровия пакет, с данните и изкуствения интелект. В общ план мога да кажа, и вие го знаете, защото участвате в различни изслушвания. В моето изслушване, преди утвърждаването ми за комисар, има сфера, която познавам по-добре. Аз отхвърлям идеята, че Европа изостава в световен план от другите страни, що се отнася до данните. Това е негативно послание. Според мен нищо още не е предрешено в сферата на данните, особено тези в промишлеността. Тази стратегия има амбицията да даде свобода на тези промишлени данни, Първата вълна са данните, които са от личен характер. Овладяването на този огромен портфел от лични данни, като се има предвид и пазара в САЩ и Китай, тъй като има доста интегрираност на пазара, що се отнася до данните. Имаше оспорване на някои елементи, от, свързани с общия регламент за защита на данните. Ние се опитваме да ги а, коригираме. А, има големи играчи, които се възползват а, от огромния обем данни за различни видове нужди. Но говоря за личните данни в случая. Доста често казвам, а, че данните са част от а, нашето наследство, а, не само лично, но и индустриално. Това е наследство и на предприятията, тъй като им позволяват да, да използват алгоритми при разработването на нови приложения. Използването на европейските данни през 2020 година е в, ще бъде в размер около 700 милиарда евро. Днес планетата има трилиони данни и те се съхраняват. На всеки 10 месеца се отвоява обема на тези данни. 400 милиарда данни. Има огромни обеми данни, които трябва да се управляват. Това е в моя мандат. Европа има около една трета дял в този световен обем на данни. Така че ние сме изправени пред една силна вълна, Разбира се, трябва да споменем свързаните предмети. Използването на мрежа като 5G, скоро и 6G, интернет на нещата, интелигентни болници, цифрови предприятия, свързани автомобили. Всичко това е свързано с огромни данни и моето, а, моята роля е да предложа някакво а, решение тези дейни, данни да се използват а, а, продуктивно в а, полза на иновациите, напредъка в нашите предприятия и за напредъка на гражданите. Няколко данни за свързаните предмети. Всички те генерират данни. През 2030 ще има 50 милиарда. 500 милиарда, извинете. Така че говорим за огромна вълна данни. И ние трябва да направим така, че те да бъдат а, насочени в полза на предприятията, но ние сме отворен континент. Това са все теми, по които работим. Ние не искаме да прилагаме протекционизъм, но трябва да намираме решение без да проявяваме наивност в полза на предприятията, на малките и средни предприятия включително. Аз имам задачата да защитавам вътрешния пазар, да му помогна а, да а, се промени, а, както и а, да се обърне поглед към бъдещето и извън Европейския съюз. Наред с изкуствения интелект трябва да се работи и за третирането на данните от първата вълна, обработката им. Това е част от съобщението, което ще публикуваме в началото на март. Изкуственият интелект е свързан с ценни данни когато се, се използват а, алгоритмите за различните машини. А, и тук трябва в цялата верига да добавяме изкуственият интелект, което изисква добро познаване на всички елементи от веригата и овладяване на данните. По това работим. Трябва изкуственият интелект да отговаря на високи етични стандарти, да буди доверие. През последните дни работя в всички тези насоки по така наречената бяла книга, без да навлизам в детайли. Бих искал да кажа, че всички тези теми са насочени към самото естество на данните, които ще захранват алгоритмите, какви са тези данни, как се събират, дали те са съпоставими с регламента за личните данни. Да, трябва да си зададем предварително всички тези въпроси. Разбира се, трябва да се държи сметка на ценностите, на етичните аспекти, но трябва да се огледа цялата верига на създаване на стойност и това предлагам в нашия подход. Освен това, ако се насочим само към принципите, свързани с прилагането на изкуствения интелект, интелект, разбира се, големите групи веднага ще могат да се адаптират и да прилагат тези правила, но малките и средни предприятия няма да имат тази възможност. Това е първата тема, на която исках да обърна внимание за изкуствения интелект. Чрез него ще се разработват различни приложения, не само стандартни, но и от по-критично естество. Трябва да се диференцират и тук аз лично ще се ангажирам, за да се направи разграничение между естеството на различните приложения на изкуствения интелект, например тези, които ще се използват в здравоопазването и прочие. Така че трябва да се прави разлика. Ние работим за това. Това беше по пакета за данните. Сега за 5G. Аз вече казах, често ме питат сегашните телекомуникационни мрежи са свързани с глас, с данни в последствие, от един пункт до друг. Не са организирани така, че да могат да се справят с този гигантски обем данни, за който говоря. 5G е нещо по-различно не е 4G+, а това е напълно нова архитектура, що се отнася до глобалната мрежа. И има разпределение в цялата мрежа, не само в определени пунктове от нея. За това е необходимо да бъдат изградени повече антени Също е важно на каква частота ще действат, да са на малко разстояние антените една от друга, но да имат висок дебит, след което 5G ще действа при по, по-високо фреквенси. И това ще се е, използва също при задействането на машини в предприятията и така нататък. Така става дума за една цяло нова архитектура. Именно за това държавите членки, а сигурно и вие, като Европейски парламент, ни обръщате внимание и вие ни казвате, че трябва Европейската комисия да поеме този въпрос. За пръв път искам да поздравя общата работа, свършена от целия Европейски парламент, от държавите членки, разбира се, от комисията. Има препоръки и на държавите членки и на парламента да се предложи една архитектура, не е точно архитектура, а това, което наричаме оценка на риска. Това вече е направено, беше предложено от октомври на Миналата година има обсъждане също да се предложи и инструментариум. Държавите членки искат това. Сутре ще представя това, което е направено, тъй като става дума за координация. Не става дума за никаква дискриминация, а само за определени на строги правила, на взискателни правила. И разбира се, в Европа ние ще приветстваме всички, всички оператори, които добре прилагат тези правила в мрежите, за които говорих. И искам отново да повторя, че въпреки това, което се пише в печата, Европа не изостава в това отношение. Европа е, има почти 50% от патентите в това отношение. Не сме изостанали също и по отношение на разполагането на мрежата, но що се отнася до оборудването, има какво да се желае. Всяка държава, всеки оператор трябва да има достъп до множество оператори, които могат да доставят нужната техника, за да има избор. През 2050 година е срокът, който е свързан с изпълнението на Зеления пакт. Говорим за цяло ново поколение. Индустрията ни. А, всъщност казвате ми, че ми остават 3 минути. Трябва да ускоря в такъв случай. Ако може да ми отпуснете още 3 минути, като си има предвид обема на моя ресор. Очевидно, много важно е да се спрем на промишлената политика. Има няколко неща, които са важни. Ние работим по сектори, по веригата на създаване на стойността. Тази промишлена стратегия трябва да отчита факта, че имаме амбиции, свързани с Зеления пакт, с цифровизацията – достъпа до чест, чисти енергии. Енергийният микс е изключително важен. Изключително важно е добре Европейския съюз да има нужният енергиен микс и това ще отговори на нуждите на Зеления пакт, както и на предоставяне на разумни цени на тази енергия за ползвателите. Достъп до ресурси от критична важност, е, до суровини. Европа трябва да ги търси, да може да ги експлуатира. Също говорих и за новите технологии, за данните току-що. Малките и средни предприятия, тяхната връзка с големите групи е нещо от особена важност. Тяхната способност е, да имат достъп до данните, до цялата стратегия, до ноу-хау, до компетентности, до цифрови приложения, което да отговарят на техните потребности. Много работа беше свършена по развитието на уменията, нужни при този преход. Ние говорим за Зеления пакт и тук е много важно да имаме механизъм, за приспособяване към въглеродните емисии, който да се събира на границата. Освен това, да има изискване за равнопоставеност на всички. Всичко това е свързано с промишлената политика. Сега няколко заключителни думи относно отбраната е и космоса. Отбраната е нещо важно. Част от моя портфел, генералният директор е тук вече. Имам предвид всички държави членки на Съюза, които проявяват воля да участват в фонда за отбраната, защото отбраната е въпрос важен за всички Имаме цели, свързани с този фонд и с осигуряването на нужните технологии. Космосът е от критична значимост. Предвиден е значителен бюджет, както за отбраната, така и за космоса в рамките на МФР. Друга важна тема е свързан с управлението на Галилео, новите проекти за Коперник, инициативи GovSat.com и ESSR е за обмен на данни между правителствата, между държавите. Ние искаме да се възползваме от всички тези възможности. Говоря за кибер защитата. Виждате, че темите са много. Значи не е възможно да ми дадете повече време. Благодаря ви, господин комисара. Благодаря ви. Много теми от изключителен интерес бяха засегнати. Сега имаме възможност да дебатираме малко по-детайлно всяка от тези теми. Ние очакваме с нетърпение амбициозна промишлена стратегия, особено по темите, които са важни и от ваша гледна точка, свързани с данните. Може би ще организираме допълнително изслушване, когато разполагаме с време в подходящ момент. Има много колеги, които искат да вземат отношение, както и координаторите. За съжаление няма да има време за всички. Ще започнем от координаторите. Всеки координатор ще разполага с по 3 минути. След това комитарят ще разполага с 5 минути да отговори на всички въпроси на координаторите. И след това ще минем към другите въпроси и отговори. Господин Ерлер, Ерлер има думата. Благодаря, господин комисар. Аз съм германец по природа и не съм твърде голям ентусиаст. Мисля, че нашата комисия обаче взе правилното решение, когато ви номинира и утвърди като комисар. Много се радваме, че сте комисаря по тези въпроси. Три неща. Много от въпросите, които споменахте, вече са обект на преговори. Инвестициите за всички тези теми са свързани с програмите за иновации, Хоризонт и другите. И мисля, че е изключително важно трите институции да разберат по-добре как да си сътрудничат. Защото иначе ние ще бъдем спрени от процедурите на практика. Например, публично-частните партньорства относно изкуствения интелект. Те не са в списъка, който се договаря по предложението за Хоризонт. Ние и съвета трябва да се договорим. Същото въжи и за други въпроси, като е, намаленията в бюджета. За нас е, намалението в бюджета е много голямо. Е, квантовите изследвания – няма водещи програми в тази област, защото комисията ги замрази. Мисля, че е изключително важно за трите институции да действат заедно. И ние трябва да определим как точно ще работим, ако искаме да реализираме всички планове, защото вече не става дума само за комисията. И ние и съвета имаме водеща роля. Съвета е много консервативен относно процеса на взимане на решения. Ние пък сме много бавни. На следващо място правилата за конкуренцията. Вече беше казано, че те трябва да бъдат реформирани. Ако погледнем на практика, обаче имаме една проверка на състоянието. Къде започнахме с летищата, не с индустриалната политика. Много сме напреднали по един дневен ред който можеше да предскажем, но не и относно индустриалната политика и не относно държавната помощ. Вече две години и повече, даже три, планираме реформата на правилата за държавната помощ. Значи или трябва да ускорим действията, или да се откажем от амбициите си. И на трето място, още един технически въпрос бюджетните приоритети и техническите аспекти, свързани с тях. Сега говорим за IPCI относно водорода, но ние на практика нямаме партньорство относно водорода. Това е нещо много по-различно. Дали стратегическото планиране на Комисията на парламента и на съвета въобще предвижда такава инициатива? Мисля, че е важно да имаме някаква представа за това как да работим заедно, за да можем наистина да започнем работата, действителната работа през 2021 година, защото в момента просто сме в институционално блато, а по много други е, решения е, се е действало по-бързо в миналото. Извинете ме, казва председателя, за това, че Часовника в началото не проработи както трябва. Сега колегите ми помогнаха. Дам думата на господин Ника. Може ли да следите и за моето време? Foarte multe трех. Благодаря, господин комисар. И аз искам да говоря на румънски, ако не възразявате. И така, какво ни представихте днес? Много неща, за които очаквахме да чуем. Няколко неща искам да почетая. Първо относно индустриалната стратегия. Европейската индустрия трябва да премине стрес-тест, защото от една страна имаме Зеления пакт, който ни задължава да действаме. От друга страна, трябва да гарантираме, че нашата индустрия ще остане конкурентоспособна. Трябва да избегнем разпада на европейската индустрия. По-конкретно. Казахте, че ще има данък по границите за въглерода. Кога ще се случи това? Много от нашите предприятия ще бъдат засегнати. Аз съм от държава, в която ние имаме металообработващи предприятия, но сега внасяме стомана от чужбина. Загубите на пазарите на стомана в Европа са много големи и ще стават все по-големи, ако се въведе този данък. Не вярвам, че има подкрепа за нещо подобно от хората от индустрията. Относно данните. Казахте, че данните на европейските граждани ще бъдат защитени и трябва да бъдат защитени от европейските институции. Защото Онези, които вече съхраняват данни на европейски граждани, основно са извън Европа. Говорим за големите предприятия в тази област. Мисля, че трябва да действаме заедно и да бъдем по-ефективни. Не можем да си играем игрички. Трябва ясно да кажем каква е нашата позиция. Относно изкуствения интелект. Вие много ясно представихте какво ще имаме на разположение. Опасността обаче е следната. Изкуственият интелект може да стане и много лош по своята натура. Можем да споменем дроновете, например. Изкуственият интелект може естествено и да е много добър ако успеем да постигнем конкурентно предимство, защото за сега изоставаме от останалия свят. Следващия оратор, госпожа Длабайова. Добре дошъл, господин комисар. Надявам се, че това е първата от много срещи в идните няколко години. Миналата седмица разговаряхме с представителите на хърватското председателство. Видяхме, че за него приоритет ще бъде цифровизацията, екологизацията на индустрията, на енергетиката. Споменахте и двата аспекта. Европейския зелен пакт ще получи голямо внимание и всъщност получава най-голямо внимание до сега по време на нашия мандат. Мисля, че Зеления пакт или курс ще бъдат най-споменавани и са най-споменавани от началото на мандата. От друга страна, обаче имаме и индустриалната политика и стратегията за МСП – защото цифровизацията в крайна сметка е нещо много хоризонтално по своя характер. Ако не станем свидетели на растеж на европейските економики, няма да спасим планетата. Как виждате вие връзката между двете? Как ще намерите точното равновесие? Защото по време на вашето изслушване вие споменахте, че сте отдаден на новата стратегия за растеж в Европа? Как ще гарантирате синхрона с Зеления пакт? На следващо място подчертавате МСП. Казвате, че единния пазар трябва да има правила, които да са благоприятни за всички компании, независимо колко са големи. Как ще работите така, щото МСП да не бъдат пренебрегнати в уравнението? Вълнуват ме вътрешните механизми за работа на комисията – Вълнуват ме и стратегиите, които ще предложите, за да може те да ни направляват по по-добър начин в нашата работа. Действителната стойност ще се появи в добрата координация между политиките. Много пъти, не веднъж сме виждали как ни липсва синергия между различните предложения, политики и така нататък. Затова какво можем да направим, за да гарантираме синергията между различните политики. И накрая, нещо, което вие самия споменахте. Новопоявяващите се предприятия. Как да им помогнем конкретно? Защото това е въпрос, който получаваме от бизнеса в Европа от всички компании. Не можем само да казваме, че искаме да имаме такива стартъпи, както са известни. Трябва да направим нещо. Какво да направим конкретно, за да им помогнем? Благодаря, госпожо Длабайова. От името на зелените, господин Блос, Михаил Блос. Няма го. Аз ще го заместя. Уважаеми господин комисар, благодаря за изказването. Ясно е, че климатичните цели от Париж ще ги постигнем само ако имаме стратегия за екологизация на индустрията. Имаме нужда от интелигентна стратегия за индустрията, която да отчита факторите, които вие споменахте. Имаме именно достъп до ресурси, енергия, данни, изкуствен интелект и така нататък. Това е ясно. Една стратегия за екологизация обаче може да успее само ако допринася за климатичната неутралност на Европа, на нашите предприятия до 2050, че даже до 2040 година. Очита се естествено и зеления пакт. За да допринесем за всичко това, за да изпълним целите от Париж, не смятате ли, че трябва да имаме своя принос? Днес не ми стана ясно какво точно е в сърцевината на вашата стратегия? Много неща споменахте, много области, в които трябва да се работи и очертахте. Имаме интересни предизвикателства, само че не знам дали ще се съгласите с това, което вече споменах как ще измерим ефективността на различните мерки, освен това относно процесите на трансформация. Мисля, че имаме шанс само ако отчетем интересите и на тежката индустрия. Например, производството на стомана. Много се говори за декарбонизация на енергоемните отрасли, химичната индустрия, металообработването и металопроизводството и така нататък. Ще отчетете ли интересите на тези сектори и какви ще бъдат подробните мерки за тях? Как да направим европейската индустрия по-добра? Не може ли да имаме нещо като голяма стратегия, вместо да имаме национални стратегии? Какво може да се постигне в Европа и какво в държавите членки? И на следващо място, когато говорим за процес на трансформации, какво да направим, за да отчетем интересите на всички, на МСП, на тези, които живеят в далечни региони, всички, които ще бъдат засегнати изобщо от масовата трансформация. Чухте ли становището на всички, на малките хора? Можем да успеем само ако мислим екологично, ако мислим економически, ако мислим социално. И още един важен въпрос, тъй като искам да разбера какво смятате вие? Искаме да гарантираме, че политиката за трансформация на индустрията ще бъде бърза и ефикасна и а, точно толкова а, ефективна, ако можем да реагираме и по отношение на пазарите. Споделяте ли това виждане? Благодаря. Благодаря от името на ИД господин Бурке. Ал, комисарио, сега eh, стаматина. Благодаря ви много, господин председател. Добре дошъл, господин комисар. В Париж присъствах на ваше изявление, с което а, се съгласих, що се отнася до механизма за адаптация към разликите в емисиите при преминаване на границите и за емисиите като цяло. Председателя, председателката Фондерлайн също спомена тези въпроси. Изглежда, че комисията действително се придвижва в тази посока. Но въпреки е, тези положителни развития, това, което каза председателката Фондерлайн – в Давос е малко объркващо. Спомена, че, че може да се сложи край на този механизъм, защото Китай е, предполагаемо полага усилия на национално равнище, за да намали емисиите на въглероден двуокис. Е, това заявление доста ни обезпокоява. Същевременно таксата за емисии на границите бе критикувана като идея още е, по-рано от е, канцлерката Меркел и е, до края на тази година се предполагаше да се предприемат някакви мерки по въпроса, но се опасяваме, че може да стане така, че предложение изобщо да не се направи или то да бъде така разводнено, че да бъде значително отслабено и да не се ядосват останалите економически сили в света. Затова въпросът ми е много конкретен. Комисията възнамерява ли наистина да въведе този механизъм и какъв е графикът? От името на ЕКР господин Краснодемски, координатор и заместник председател на парламентарната комисия. Благодаря ви много, господин председател, господин комисар. С, а, мисля, че е много а, красноречиво това, че посветихте а, най-голямата част от своето изказване на цифровите въпроси. А, и сте прав. Но все пак искам да ви попитам, какво е, място се очаква да взема традиционната промишленост? Как е, може да се развива тя по-нататък в Европа? Имаме амбициозни цели, това е ясно. Новия зелен пакт, е, справеното с последиците от Брексит, е, тъй като важна държава напуска Европейския съюз. Знаем много добре ролята на Обединеното кралство в научните изследвания за изкуствения интелект. И така, Великобритания ни напуска, но ще има трансформации именно заради новия зелен пакт. Също време получаваме информация от съвета, че се очаква да бъде урязан бюджетът ни – по многогодишната финансова рамка. И също времено имаме амбициозни проекти в областта на отбраната, а средствата за тях се намаляват наполовина. Това означава, че амбициите ни вече са неосъществими. И така, как ще се справим с е, всички тези проблеми? как можем да съхраним европейската промишленост и по-конкретно традиционната европейска промишленост. И още един въпрос. Има различни мнения в държавите членки, що се отнася до сигурността. Смятате ли, че има начин да се сближат мненията. Канцлерката Меркел говори в полза за сътрудничество с китайски е, фирми, например. Благодаря и от името на Обединената левица госпожа Мариса Матиас. Ако ли не, господин Ботега. Не, в такъв случай, господин комисар, Разполагате с думата за 7 минути, за да отговорите е, на въпросите. След това ще ви зададат въпроси останалите 29 е, колеги, ако остане време за всички. Благодаря. Благодаря на координаторите за зададените въпроси. Да, що се отнася до отношенията, които се поддържат с държавите членки, вече има напредък. Така че ви подкрепяме. Има някои проекти, които са изключени от многогодишната финансова рамка някои средства, които са намалени, без спомената отбраната, това е вярно. Така че по тези теми ще бъда много наблюдателен по време на преговорите, за да можем да направим всичко възможно да се адаптира бюджета към амбициите ни. След това, за конкурентна способността, действително много важна тема. В Моите задачи, както и в задачите на комисаря Вестагер, се включва тази тема. Аз работя по нея е, вече. Има много е, силен интерес, е, има конкуренция в, в индустриалната област, що се отнася до държавите членки и до парламента има голямо желание правилата в областта на конкуренцията да бъдат актуализирани, вземайки предвид цифровия преход и вземайки предвид новостите в геополитически план. След това по IPCI вярно е, че има някои теми, които ще трябва да се разработят. Говорихме за водорода, например. Важен е този инструмент и е това отрасъл, в който трябва да се движим възможно най-бързо и да разработим промишлена стратегия, така че да можем да координираме нещата на ниво частни предприятия и държави членки. Съгласен съм с вас. Господин Ника спомена стратегията за промишлеността. Ясно е, че има сериозна конкуренция и трябва да се избегнат отрицателните последици. И съвсем ясно ще заявя, механизъмът а, е, за компенсация на емисиите при преминаване на продукти през границите е част от новия зелен пакт. Така че няма как да се а, е, премахне той. А, е, не се безпокойте. А, политическата воля за неговото въвеждане вече е заявена и от комисията, и от държавите членки. Така че не се безпокойте, няма спорове по този механизъм. И, той ще бъде въведен възможно, разработен възможно най-скоро. Иначе се споменаха важни теми като ам, металопроизводството, от цимента и прочие, с високи емисии. Това са области, от които със сигурност бихме могли да започнем налагането на тези мерки. И ще се направи такова предложение и в контекста на стратегията за данните. Мартина Длабаева по Зеления пакт и економическия растеж. Ясно е, че бихме искали да подходим с една добре уравновестена стратегия, която да доведе и до економически растеж. Всяка промишлена стратегия включва различни елементи. Ще спомена важните елементи тук – първо, увеличаване на уменията и компетенциите и второ, увеличаване на производителността. Ако искаме да увеличаваме економическия растеж, при положение, че, се, че демографските предвиждания показват, че населението ще остане стабилно, тогава трябва да се въведат сериозни промени в тези области, за да може да постигнем по-голяма конкурентност и да можем да въведем съответните мерки в веригите на производство. 20-25 години е едно поколение. И трябва следващите поколения да се захванат сериозно а, а, за работа, да работим по нови стратегии за подобряване на конкурентно способността. Малките и средни предприятия тук ще са от решаващо значение. Те се отразяват много добре върху веригата на натрупване на стойност. Също така могат да участват в напредъка на промишлеността, могат да участват в економиката в кръг, може, могат да участват и в економиката на споделянето при употреба и на продукти, и на услуги. И тези малки и средни предприятия ще са решаващи в тази част на економиката. Освен това са важни отношенията между малките и средни предприятия и големите поръчители, големите економически е, е, или промишлени групи. Всички тези елементи ще бъдат взети предвид, когато говорим за малките и средни предприятия. Е, следващата тема, на която искам да се спра, са новоочредените предприятия. Много важна тема. Това е ясно. Трябва да се създаде един действителен единен пазар. И бих могъл да говоря много време по тази тема. Те или иначе ще й обърна много специално внимание и можете да разчитате на мен да направя всичко възможно да се премахнат бариерите, които пречат на еволюцията на новоочредените предприятия. Що се отнася до въпроса, зададен от координатора на групата на зелените. А, вие взехте думата, госпожа. А, нямам записано името ви. Искам само да кажа, че стратегията е ясна. Казвате, че това е европейска стратегия и задавате въпроса защо е по-добре да е европейска, а не национална. Ами за мен е, е очевидно, че когато става дума за емисии, които със сигурност надхвърлят е, със своето влияние е, националните граници, е естествено да се предприемат мерки на европейско равнище – Що се отнася до едно от измеренията на вашия въпрос, ще се спра на него, тъй като ми остава малко време. Фондовете за справедлив преход. А, да, има някои е, ситуации, в които е необходимо да се даде подкрепа за преход. Но от там нататък е важно да насърчим бързо развитие на политиката и трябва отново да е, е, мислим за плана, който е продължението да е 20-25 години, т.е. на практика едно поколение. Е, и това означава, че става дума за планове, е, чието резултати ще се женат след доста време – и е необходимо да съберем всички инструменти, за да можем да помогнем на съгражданите си по време на този преход. Що се отнася до зададения въпрос от идентичност и демокрация за механизма за адаптация на емисиите на границата, няма каквито и да било задни мисли спрямо този механизъм. В комисията предвижда се да се въведе този механизъм по простата причина, че е очевидно, че ни е необходимо да има равнопоставеност между вътрешните и външните производители. Това е много важно за нашата промишленост. Господин Краснодемски от ЕКР. Не говорих толкова много за традиционната промишленост, защото ми беше даден знак, че съм изчерпал голяма част от времето си, но това по никакъв начин не означава, че за мен е, е, традиционната промишленост е, е по-малко важна от цифровата економика. Всъщност тя представлява близо 25% от европейската економика и трябва да продължи да функционира. И що се отнася до развиващите се стандарти и до развитието на желанията на потребителите, и трябва да я насърчим. Що се отнася до проекта за отбраната, Ясно е, че има различни мнения между държавите е, членки. Фондът е, за отбрана на Европейския съюз е, е планиран така, че всички страни да могат да участват в него и се надявам, че това ще стане така. От тук нататък се надяваме, че ще се финансират от този фонд някои стратегически проекти за да може да се запази технологичен суверенитет в областта на отбраната, например, и за други цели. И а, ще стане ясно, че това е от полза за всички държави членки. Става дума, например, за оборудване за отбраната а, и на национално, и на европейско равнище и е важно да изберем най-доброто за Европа. Това бяха моите отговори. Строг е председателят. Ами, не съм толкова строг, обаче имаше наистина много интересни въпроси и е важно да е, ви се даде възможност за отговор. Нека да минем а, към следващите е, въпроси. А, е, преводачите любезно ни предоставиха 15 минути допълнително време на края на заседанието, но въпреки това, моля ви, бъдете възможно най-стегнати. Е, около минута максимум. Е, господин Бузек. Благодаря ви. Индустрия, индустриалната стратегия, индустриалната независимост е, изисква да обърнем е, внимание на стомонодобива, няма технологии, които да могат да заменят това, като Европейски съюз в Германия, Франция, Италия, Румъния, Полша. Сме зависими, имаме голяма стомонодовивна индустрия там. Важно е да се внася кокса от Мозамбик, Китай, от Русия. Затова е важно този материал, както и въглещата, да останат в списъка на критично важните суровини. Това зависи от вашето решение, господин комисар, и се надяваме, че вие ще оставите стоманата, кокса и въглещата в този критичен списък. Патриция Тоя е. ще говори на италиански. Искам да направя няколко коментара. Хората казват, че ще е много трудно реализирането на Зеления пакт за индустрията. Някои гледат на него като на възможност. Господин комисар, аз считам, че няма да постигнем декарбонизацията, ако не направим важен технологичен скок, особено в енергетиката, в приспособяването на индустриите ни към новите технологии. Как ще направим този голям скок, за да постигнем целите? и Научни изследвания, иновации, промишлена политика. Всичко това е необходимо. Необходими са синергии. Трябва да укрепим някои от операторите, които се занимават с обработка на данните. Ако отслабим водещите предприятия в Европа, няма да имаме успехи. Трябва да постигнем декарбонизация, като обърнем повече внимание. Следващия оратор. Благодаря за казаното от вас, за приоритетите в политическата сфера. Вие бяхте ясен, що се отнася до това да има една силна, конкурентна европейска индустрия, да може да конкурира с американците, с китайците, да се спазват също европейските правила на наш, от страна нашите партньори. Относно наивността на Европа, аз поделям с вас, че цифровата сфера, нашите данни, също различните начини на свързване, оптични кабели и прочие. Всичко това е важно за автоном, стратегическата автономност на Съюза. И тук ние трябва да имаме контрол. Комисията на 4 марта ще очертая своята бъдеща стратегия. Какво смятате за един акт за предприятията, за унези, които участват в областта на отбраната, в цифровизацията и други? Благодаря госпожа Карвайо, координатор от НП. Благодаря господин комисар. Вие споменахте някои от промишлените сектори, които по-трудно ще бъдат декарбонизирани, но те са важни за економиката. Говорихме за стоманодобива, но също енергийно енергоемките извинете, техно, индустрии, за да се преобразуват тези отрасли, се нуждаем от истинска революция в технологично отношение. Трябват ни изследвания, как ще гарантирате повече финансови средства за научно-изследователска дейност, както на европейско ниво? Как ще гарантирате също и набирането на частни инвестиции в тази сфера? Господин Ропе. Благодаря ви. Господин комисар, искам да ви пожелая пълен успех От казаното от вас става ясно, че според вас, когато става дума за внос на стоки от други страни, те трябва да отговарят на същите изисквания, които въжат за произвежданите в Европа. Това не трябва да се отнася само до самите стоки, но и начина по който са произведени, при какви условия, дали са спазени екологичните норми, дали са съобразени с мерките за борба с климатичните изменения. Що се отнася до електроенергията, която се използва, за сега тя е единственото сякаш изискване и се следи каква енергия е използвана при производството на стоките все още няма задължителни препоръки от страна на комисията, когато можем да очакваме подобни решения. Ще говоря на испански следващия оратор. Вие казахте, че вие заедно с Вестагер ще ни представите скоро време една европейска рамка за изкуствен интелект, интелект и трябва да се консултирате с Европейския парламент за това по какъв начин планирате да включите парламента в изготвянето на тази европейска рамка за изкуствен интелект през първите 100 дни на комисията. Смятате ли да включите също и равнопоставеността на половете като тема, защото за сега аз не виждам нищо в тази насока. Благодаря ви. Благодаря. Господин Мариан... Мариани, не. Господин Баренсен. Благодаря ви. Ще преведа два холандски примера, За това използвам и холандски моето изказване. Искат се разрешение в някои случаи за изнасяне на части, но Китай оказва силно влияние върху холандското правителство, докато САЩ също от своя страна налага натиск, но в друга посока. Как ще се справи Европа с този натиск от една страна на САЩ, от друга страна на Китай? Беше загубена концесия за електрически автобуси защото беше спечелена от китайска компания. Там има държавни помощи. Какво ще предвидите в промишлената си стратегия за защита на нашата промишленост, особено когато става дума за нелоялна конкуренция от трети държави? А, ние искаме да има по-устойчива промишленост, но тази промишленост се нуждае от повече закрила. Следващият оратор Благодаря. Вие дадохте примери за изкуственият интелект, също за енергийният микс, нещо, което е много важно. Ядрената енергия и газът са много важни в това отношение. В Давос Трамп каза, За всяко нови правило той ще примахва 8 съществуващи, което е, е голяма разлика от това, което предлага Фондер че едно правило, ако бъде въведено ново, едно старо правило трябва да отпадне. Благодаря ви. Какво смятате, че може да направим в това отношение? Господин Зориньо. Благодаря. Вие твърдите, че това е геополитическа комисия, което изисква да разполагаме с инструменти, за да се превърнем в един надежден многостранен играч. Искам да спомена две неща. Европейската космическа програма на първо място, тъй като аз бях докладчик в Сянка от групата на социалистите и демократите по тази тема. Имаше тристранно споразумение между институциите. Единственото, което липсва, е финансовата рамка. Финландското председателство съкрати програмата Цифрова Европа, разводни хоризонт Европа. Освен това, не се прави достатъчно и по отношение на Коперникус. Как тези две програми ще бъдат защитени, за да бъдат е, лишени изцяло от финансиране. Следващият оратор. Господин председател, господин комисар, Европейската индустрия зависи в голяма степен от суровини, които са извън Европа. Така наречените редкоземни метали. 90% е, за тяхното доставяне зависим от Китай. Ние искаме да развиваме електромобилите, е, но произвеждаме много малко от тези суровини като кобалт и други, които са необходими за батериите на тези електрически автомобили. Въпросът ми е дали тези редкоземни метали са сред вашите приоритети. Следващият оратор, госпожа Фондерлан, през юли каза, че МСП в Европа са гръбнакът на европейската економика. Запознавайки се с новините относно цифрова Европа, се виждат два проблема, свързани с цифровия профил на Европа, което може да ни затрудни да постигнем бизнес, и политическите цели които сме се поставили в областта на климата и прочее. Има 900 хиляди работни места, които се нуждаят от цифрови умения. Какво ще направите вие и вашите колеги в това отношение? Има и друг проблем с цифрова Европа. Почти половината от работните места изискват повече цифрови умения за да се използва цифровият инструментариум за е, по-добро развитие на малките и средни предприятия в Европа. Благодаря ви. От зелените имам два въпроса към стратегията ви за данните. Вие казахте, че искате съхраняването на данни в Европа да стане приоритет. По какъв начин ще подходите? след като най-добрите услуги сега идват от САЩ. Казахте, че искате да поставите акцент и за споделяне на нелични анонимизирани данни, но споделянето на данните, въпреки че е много важно, може да не е от интереса за отделните играчи поради съображения за конкуренция по какъв начин ще накарате, да ги накарате да споделят тези данни. Дали чрез стимули или чрез принуда. Госпожа Перес, благодаря. Имаме таланти, имаме световно известни учени, имаме предприемачи в Европа, но стартиращите предприятия, малките предприятия имат проблеми с развитието си и укрупняването си. Много от тях напускат Европейския съюз, тъй като не разполагат със средства да могат да разширяват дейността си и търсят възможности навън. Рисковият капитал е много по-развит в други страни, особено в САЩ. Така че губим идеи, предприятия и човешки капитал. Бих искала да разбера какво ще предложите в тази стратегия за малките и средни предприятия, в индустриалната стратегия, за да се реши проблема с финансирането, тъй като в Европейския съюз има проблеми с развитието на тези стартиращи и малки предприятия. Какво ще направите за техния растеж в Европа. От ЕНП Кобилиус, бивш министър-председател. Благодаря. Господин комисар, благодаря ви за презентацията. Имате пълно право. Данните за нашето бъдеще. Това е са много важен ресурс и трябва да се използват по надлежден начин. Освен данните, има и други неща, които се развиват бързо. Например, редактирането на геноми, което може да създаде нови възможности за развитие, също и създаването на нови инструменти за борба с климатичните изменения, но Европа ги забранява, въпреки че големи държави като САЩ и Китай извършват изследвания. Какво ще се направи в това отношение? Вторият ми въпрос. Аз идвам от Балтийска държава, от в Централна Европа, въпреки че имаме общи проблеми за всички в Европа, като глобалната конкуренция, вие говорите за това, имаме регионален проблем, а именно, че е, има спад в економическото е, развитие е, и в сближаването, така че трябва да има стратегия за справяне с тези наши проблеми. Как смятате да подходите? Следващият оратор, благодаря ви. Господин комисар, възникващите цифрови технологии, като роботиката и изкуствения интелект, водят до създаването на нови продукти и услуги, които създават нови възможности за економиките и обществата ни. Читам, че интелигентните домове са добър пример, за да се възползваме от възможностите, свързани с тези нови продукти и услуги. Трябва да се стимулират е, инвестициите във възникващи е, нови технологии. Само ясни инструкции от комисията могат да стимулират инвестициите, съчетани с научно-изследователска и развойна дейност. Те могат да допринесат тези технологии да стигнат до всеки гражданин, до всеки е, бизнес. Какви допълнителни мерки възнамерява да предприеме комисията, за да гарантира безопасността и доверието на потребителите и на дружествата. Благодаря ви. Госпожа Котажар. Благодаря. Добре дошъл, господин комисар. Радвам се, че споменахте планове за изкуствения интелект, също надежността на тази технология, която е много важна. Трябва да се обърне внимание на предизвикателствата, свързани с нея. Но има неравенство, което се създава а, чрез изкуствения интелект. Има неравенство и на пазара. Какви планове съществуват, за да се справим с това? Въпроса а, за използването на данните като обществено благо. Тук искам да попитам как можем да гарантираме добро сътрудничество между частни и обществени субекти, за да може цифровата екосистема да не се превърне в цифров феодализъм и да има прекомерна концентрация на данните. Колегата Андерсен има думата. Благодаря, господин Бретон. Аз съм докладчик по досието за Центъра за киберсигурност. Имам въпрос в тази връзка. Съгласни сме, че киберсигурността ще бъде една от важните теми в идните години. По-настоящем обаче нашата ответна реакция не е особено категорична. Затова искам да разбера малко повече относно вашите планове за киберсигурността по принцип. Какви концепции и законодателни инициативи ще имате по този въпрос? Не на последно място във връзка с досието за центъра. Кажете какви са вашите планове за самия център. Знаете, че има конфликт между някои от държавите членки. Имаме нужда от решение и трябва да има някакво развитие относно този център. Кажете какви са вашите планове. Благодаря. Ева Кайли. Thank you. Um... Uh, Благодаря. Значи, света е в трансформация. Затова нека да ви попитам следното. Четвъртата индустриална революция насам, в сърцевината на всичко са новите технологии и данните. Имаме обаче един парадокс. Глобализацията доведе до протекционизъм. Как да избегнем такъв протекционизъм? Не искам да ставаме свидетели на технологична студена война. В същото време обаче някои страни защитават а, своите данни и локализират интернет по някакъв начин. Ние пък говорим за глобален стандарт за придвижването на данни, точно както говорим за придвижване на стоки и хора. Какво ще направите, за да се реши този парадокс? Имаме нужда от визия и лидерство, за да останем конкурентоспособни в глобален план? Как да останем наистина такива? Как да защитим, освен това, личната неприкосновеност на хората? Тя е в сърцевината на нашата демокрация. В същото време имаме и нови задължения. Не трябва обаче да задушаваме иновациите. Не е лесно. Радвам се, че вие сте комисаря по всички тези теми, защото сте голям експерт. Надявам се, че ще намерим решения. Благодаря, господин Салини. Благодаря. Три неща искам да кажа. На първо място въглеродния данък. Въглеродният данък е мярка, която е необходима при определени условия. Тя не трябва да бъде альтернатива на системата позната като СТЕ. Двете трябва да съществуват съвместно, защото ако това не е така, положителният ефект за индустрията просто ще се изпари. На второ място е един по-общ коментар. Вие имате една много важна задача, която трябва да постигнете. Имате задачата да гарантирате бюджет в генерална дирекция конкуренция, който да е достатъчно добър, за да се справим с тръстовете и картелите. Една от целите ни е да не разрушаваме голямата индустрия. И накрая космоса. Вие говорихте за това, че трябва да се промени управлението в тази област и аз съм съгласен, но трябва да видим какво можем да направим, защото не сме приключили преговорите, не говоря само за бюджета. Благодаря, господин председател ще се опитам да задам въпроса си на френски. Господин комисар, сред вашата, вашите отговорности включ, се включват отбраната и космоса. Има нов генерален директор, отговорен за тези области, обаче има и проблем с европейската отбрана. Е, е този проблем е свързан с финансирането, също има и друг проблем, свързан с е, Брекзит, с което спада военната мощ на Европейския съюз. Как тогава можем да се справим с нежеланието на някои държави членки, които се позовават на членовете 3, 4 и 6 на договора, в които се казва, че в национален план а, могат да предприемат а, всички необходими мерки е, в областта на отбраната. Какво може да се направи, за да се създаде европейски пазар на отбраната с истински търгове? Благодаря. Още пет, пет колеги искат да се изкажат. Ще се опитам да дам думата на всички. Госпожа Конкола на 3. Благодаря, господин комисар. Съгласна съм, че трябва да гарантираме производителността на нашата индустрия, за да може хората да получават достойни доходи. Не можем да говорим само за гъвкавост. Значи, трябва да имаме цифровизация, економика на данните. Много говорим за 5G. Имаме нужда от инфраструктура обаче. Имате ли нови идеи за това? как да се направят тези проекти по-привлекателни за потребителите и за инвеститорите. По време на предния мандат работехме относно регулацията, спектъра по 5G, сега обаче изоставаме. Много страни дори не са започнали. Други действат бързо по отношение на изпитанията. Економиката на данните трябва да е економика на качеството на живот, на енергийните решения. Ако нямаме инфраструктурата, естествено, че другите континенти ще ни водят. Естествено и средствата трябва да се обсъдят. Жалко е, че 6,6 милиарда са предвидени за спектъра. Благодаря колегата ПСК. Имал два дота в първи. Добър ден, господин комисар. Благодаря, че сте тук. Два въпроса имам. Масивите от данни за тестване на изкуствения интелект понякога могат да станат обект на изхвърляне, ако мога така да се изрази. Какво имам предвид? Може да има алгоритъм, който да доведе до дискриминиране по признак пол или друг тип. Как ще решите точно този проблем? На следващо място – Държавите членки и тяхното функциониране водят до създаването на много данни, само че няма автоматичен механизъм за превръщането на данните в машиночетими такива. Как ще хармонизирате генерирането на данни, за да може всеки да използва тези данни? Следващия оратор, госпожа Лейтао Маркеш. Благодаря, господин председател. Господин комисар, два кратки въпроса. Първо, що се отнася до общите е, пространства в областта на данните. Е, откъде ще се започне, може би, първо е, от е, здравеопазването и второ за отворения достъп до данните. Ако действително данните са част от общото ни наследство, не е ли добре да преосмислим политиката за отворен достъп до данните. Благодаря, господин Христов. Благодаря ви, господин председател. Зеленият пакт ще позволи на Европа да поеме моралното лидерство в битката срещу глобалното затопляне, но тя ще постави на изпитание нашата конкурентоспособност спрямо глобалните ни конкуренти, които не бързат да се отказват от традиционните енергоисточници. Какви механизми за защита спрямо външната конкуренция предвиждате? Какви стимули предвиждате, за да подпомогнете европейската промишленост в контекста на екологичния преход? Ще отчитате ли националната специфика? Имайте предвид, че отказът от ядрена енергия в някои страни ще бъде много тежък удар за конкурентоспособността на економиката. Благодаря ви. Thank you so much. Last but not least, Mr. Gare. Благодаря, господин Гайер. Не на последно място по значение, естествено. Благодаря и аз съвсем накратко искам да се присъединя към всички колеги, които зададоха, създадоха, извинете, <laughs> зададоха въпроси относно традиционната индустрия, стоманодобивната индустрия в Германия винаги е играла важна роля. Тя разчита на стратегически ресурси. Естествено, индустрията има своите нужди, но както каза и господин Бузък, има и по-различни аспекти тук, например водорода, какво ще стане от тук нататък. Конюнктурата от голямо значение трябва да станем още по-силни. Някои хора много се притесняват относно положението във връзка с мерките за защита на стоманодобивната индустрия. Е, има много държави, които генерират много въглероден двуокис. Искам да успокоя, например, тези хора. Кажете ми вие как да ги успокоя и какво ще направим за нашата индустрия, за да гарантираме нейното бъдеще. Благодаря много. Ще дам думата на господин комисария. Огромен брой въпроси. Няма как да се отговори сигурно на всички, но а, а, все пак а, получавате думата и след това ще дам думата на края на госпожа Грифин за една минута, за да се спогува с нас. А, виждате, че интересът а, към вашия портфел е много, много голям, а, така че се надявам, че ще дойдете отново. Само една минута ли имам за отговор? Не, 8. Добре, да видим. Благодаря много, много ценни бяха за мен тези зададени въпроси, защото ми дават възможност да видя кои са вашите приоритети. Действително, портфейлът ми е много широк и е, има в него много важни теми. Е, когато говоря за промишлеността, взема предвид цялата промишленост. Ясно, че цифровата област ще е напредне, но е важно и е, традиционната промишленост да остане, да продължи да се развива и да се развива добре. Също така е много важно да се създадат инструменти за развитие. Целта е, разбира се, и да се защити тази промишленост, защото ще има някои елементи на преход. Те ще са дълги и трябва да има подкрепа. И е, съвсем не случайно има и някои безпокойства. За това трябва да се състредат инструменти, съпътстващи прехода, които да могат действително да вземат предвид цялата продължителност на този преход. Колегата Никола Шмидт твърдо заяви, никой няма да бъде изоставен. Нашата промишленост има нужда от ключови суровини, и е ясно, че те трябва да дойдат от страните, от които произхождат. Трябва също времено да се направи оценка на геополитическите рискове, що се отнася до този тип суровини. А тук в Европа всъщност също има възможност да се експлуатират някои от тези суровини. Е, но в някои случаи това не се прави. А сега с нови технологии може да се окаже, че е възможно. Добре е по-добре да опознаем природните богатства тук в Европа, защото все още има много неща, които не са известни. И така, е, друг важен елемент е енергийната независимост. Тя е много важна и е, това ще е първата тема, по която ще представя пред вас предложение в началото на месец марта, може би дори и в средата на февруари. Искам да добавя, че има една важна за мен тема, която не беше повдигната в такава широка степен тук, но която за мен е, продължава да е много важна, а именно отрасла на услугите. Защото услугите продължа, са все по- взаимосвързани в наднационален план, затова исках да спомена и тази въпрос. Иначе, що се отнася до Buy Open Act? Има някой от... Аз не си падам толкова по лозунгите, но е ясно. Има някои отрасли, в които трябва да се обърне специално внимание, например, на отбраната, но също и на случващото се с ядрената енергия в Европа. Тъй или иначе, много добре разбирате каква е моята позиция спрямо от тези теми. Още нещо, което според мен е важно и беше споменато и тук, във връзка с механизма за адаптация Прямо изискванията за емисиите на границата. Както вече казах, е важно да има равнопоставеност на производителите, тези в Европейския съюз и тези отвън Европейския съюз. Това означава, че трябва да се предприемат мерки. Разполагаме с възможни инструменти и ще ги използваме, защото има продукти, или съставки или съставни части на продукти, които се внасят в Европейския съюз и които ам, трябва да се приведат в съответствие с тези ограничения, които са наложени тук. И това всъщност не въжи само за механизма на адаптация към различните изисквания към емисиите. С колегата Филган ще се занимаем с всички такива елементи на различни стандарти. Е, ясно е, че е, има полза от внос на е, продукти и суровини от други страни, така че целта ни няма да да спрем този внос, но целта ще е да не бъде застрашена и европейската промишленост. В крайна сметка, къде се намира Европа между Китай и Съединените щати? ние е, сме много добре развит континент и е, е съвсем нормално да се сравняваме с други економически сили. Това не означава обаче да бъдем наивни. В крайна сметка трябва да имаме предвид, че всички ние сме част от един общ свят. Има многонационални фирми, на които осъществяват обмен. Тъй или иначе обменът ще се задълбочава. И това означава, че нелоялната конкуренция е проблем, независимо от това къде по света е тя. Иначе има някои проблеми, свързани с някои бюрократични мерки. Това, което се случи и с, председател, с президент Тръмп неговите заявки в новата му предизборна кампания 6 към 1 и подобни заявки. А, да или иначе ще работим за постигането на важните си цели. А, бе споменат и космоса. Действително, космосът е много важен. Трябва да бъдем сериозен участник и в космическото развитие. Разбира се, ясно е, че има някои проблеми при управлението на тези е, мерки. Един от инцидентите от това лято за щастие беше свързан само с проблем, свързан с лошо управление, защото доста се е, притесних, че може да има и проблеми с технологията, което да наложи забраняването на тази технология, а в крайна сметка са засегнати 1 милиард потребители на услугите на технологията. Това означава, че трябва да се работи във всички направления, за да се подобри управлението на космическите проекти. Важно е и финансирането. Много от вас го казаха. Финансирането за отбраната, финансирането за космоса, финансирането за развитието на цифровата економика. И аз ще се боря за такова финансиране. То е много важно и за нашата сигурност, и за нашата економическа независимост. И е, се надявам и разчитам, на вашата подкрепа, защото тя е от огромно значение. Това въжи и за киберсигурността. Говорихме за киберсигурността. Може би ще имаме възможност в по-малка работна група да се спрем на тази тема. Няма как да се спра на нея само за една минута, но искам да подчертая, че за мен тази тема е много важна. 80% от данните, свързани с Хоризонт 2025 година, са съхранени в европейски сървъри, а не в облак. Това е важен елемент на киберсигурността, защото трябва да се говори и за оценка на риска и за ниво на изложеност на атаки. И за това се работи и по съответната директива. Имаше въпроси и за изследванията в киберсферата. Надявам се, че още по време на сегашното председателство, хърватското председателство, ще можем да постигнем решения в тази област трябва да се задейства този център и много се надявам, че ще мога да разчитам на вашата подкрепа. Финансирането на новочредените предприятия, финансиране за малки и средни предприятия, тези неща са много важни. Имаме средства. Invest EU, Venture EU. Това са все инструменти, които са на разположение. А, ясно е, че и в Съединените щати има сериозен рисков капитал. Но моята цел ще е тези предприятия да бъдат запазени тук, в Европа, да не се изнасят. В крайна сметка трябва да се има предвид, че това дава възможност и за работа на различни поколения и за прехода на повече поколения към цифровата ера. Вече говорих за научните развития. Няма да се спирам на тази тема. Що се отнася до приспособяването към стандартите за емисии, на това е отделен инструмент, различен от схемата за търговия с емисии. Ще работим по него. Той е, не следва да бъде просто наказателен инструмент, а следва да е инструмент, който да предостави ресурси на европейско равнище, които да ни помогнат да насърчим и финансираме дългия преход, за който говорих. Защото в крайна сметка зеленият, зеленият пакт е, изисква е, инвестиции в дългосрочен план от 10 е, трилиона. Бяха зададени въпроси и за необходимостта от инфраструктура за 5G за всички потребители, за цялото население. Тук важен е въпросът и за цените на лицензите. Иначе държавите членки имат национални инструменти, които да могат да насърчат развитието и на национално равнище до малко надхвърлих времето си, но бяха зададени толкова много въпроси, че нямаше начин. Но тези въпроси ясно показват а, експертизата в тази парламентарна комисия, нещо, което стана очевидно и при подготовката ви за из... моето изслушване като кандидат-комисар. Много ви благодаря за приноса. А, добре знаех как работи националния парламент по темата. Сега започвам да познавам и Европейския парламент и съм много впечатлен. Благодаря ви много. Надявам се скоро да се срещнем отново, за да разговаряме по всички тези теми. Може би е добре да го правим отрасъл по отрасъл, за да навлезем в подробности. Услугите, промишлеността, Организирани сме вече, действаме, работи целият екип и се надявам, че ще можем да работим ефективно. Благодаря ви, господин председател. Моля, колеги, не, напис... не напускайте залата, тъй като трябва да чуем и госпожа Грифин. Благодаря ви, господин а, комисар, за това, че бяхте тук. Чакаме позицията за индустриалната политика за да можем да, обсъждаме, да обсъдим нещата в повече подробности, както казахте, отрасъл по отрасъл. И накрая по точка разни госпожа Тереза Грифин. Благодаря, господин председател. Знаете, че е, британските лейбаристи искаха да останем в Европейския съюз. Ние сме британци, но сме и европейци. Обръщам се към всички млади хора, в моя регион, които гласуваха с желание да останем в Европейския съюз. Искам да кажа, да изрази огромните си съжаления. Моята на дъщеря през последните 25 години ме съпътстваше в този чудесен европейски проект. И ем, видяхме изключително много положителни мерки. възобновяваме източници на енергия, енергийна ефективност, борба срещу енергийната бедност, на екологични стандарти. Нека да благодаря на всички наши сътрудници, на отличните преводачи, на консултантите, съветниците. Тия е Джереми. Надявам се, че Ясно е, че няма как да не пропусна някого на Крис Уилямс, на Шарлот, Андрей, Виктор, Фрейзър, Дария, Анди и много други. Нека да благодаря и на, на колегите си депутати, които работиха с нас по пакета за чиста енергия за всички европейски граждани. И това е нещо много важно. Става да именно за гражданите, за хората. Пепения Петра, Мартина, Едуард Ишмел, Соледа Дан, Карлос, Корнелия, Мириам, Ютен, Кристиан Ташенко, който ам, ме насърчи да работя за енергийната ефективност. И сега за енергийната ефективност нека да кажа, дори 1% увеличение на енергийната ефективност води до обновяване на 3 милиона дома и 7 милиона души могат да бъдат извадени от енергийна бедност. Благодаря на чудесния Клод Турнес Бютек. Не обичам те а, но а, дръпни си малко крака от гъста. Мигел, Марош, Карлос, нашите комисари, новите депутати, Йенс, колегата ми, който е тук до мен, новите комисари, служителите, Лора, Антонио, които са тук в залата. Позволете ми също да приключа с една песен от Ливърпул. Ето я. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. Когато вървиш през бурята, дръж главата си високо вдигната, не се безпокой от тъмното, защото когато бурята свърши, небето ще бъде светло, ще пее чучулигата, продължавай да вървиш напред, нищо, че има дъжд, нищо, че има вятър – Продължавай да се бориш за мечтите си. Продължавай да вървиш напред с надежда в своето сърце. И никога няма да вървиш сам. И така, Обединеното кралство е с вас. Няма да вървите напред сами. Thank you so much. Thank you for your work. Thank you to you. To you. Благодаря ви много. Благодаря на вас. Благодаря на всички колеги, които през всички тези години работиха толкова активно в комисията утре, а, ИТРЕ. Благодаря ви много. Ще продължим да работим в тесни връзки. Ще се видим на 17 феврари, колеги.